So, good morning. Добро утро. Добро утро, колеги. Това е една много специална седмица в Европейския парламент, тъй като някои от политическите групи имат закрити заседания извън Брюксел. Бих искал да бих искала да приветствам една делегация от групи, етнически групи, представляващи Африка и госпожа Айсата Комаро Ибрахим е в делегацията, която наблюдава нашата работа от чат, която работи с една асоциация, е, с която се грижи за младите момичета в чат. Тя самата е, е дипломиран инженер и също така е работила, е, има и диплома за работа с местните племена. Другата наш, наш, наш гост, наш, нашата гостенка е Туарек от Мали. Госпожа Балете Али е Туарек от племето Туарека, която работи с Хачмор – организация, чието седалище е в Тумбукту. Господин Следващия ни гост е от Конго, от племето Мамбути. Искате ли да вземете думата за да кажете по няколко думи всеки един от вас? Господин Йосеф Итума всъщност ще говори от името на делегацията. Можете да говорите и френски. Благодаря ви, госпожо председател. Имаме една обща декларация на, от името на тримата, за да спестим време и ще я прочетем. Госпожо председател, уважаеми депутати, членове на подкомисията за права на човека, ние, представители на местните общности от, от Африка, Чад, Мали, Демократична република Конго, ви благодарим за оказаната чест да ни дадете думата по време на посещението ни в Европейския парламент и Европейската комисия. В рамките на програмата за трансфер на капацитет, осъществявана от Центъра за изследване и информация за местните населения, програма, която се подкрепя от Европейския съюз, ние искаме да представим нашите тревоги по отношение на положението с човешките права в нашите общности. Госпожо председател, 250-те хиляди души в, а, от нашето племе, 3,5% от населението на страната са номадски пастири. Ни не са признати като местно население и не се ползват с съответните помощи от държавата. Премето Пелморо вече не се срещат в южната част на страната, където няма достатъчни условия за животновътство и а, преместване на стадата. А, от закона от 87 година намали техните възможности за движение, въпреки че закон четвърти от 59 година признаваше техния статут на номади, и регламентираше пастирските им занимания. Здравните услуги, те нямат достъп до здравни услуги и положението им е много несигурно. Госпожо председател, необходимо е да се гарантира помощ на тази е, номадска общност. В Република Мали, Република Мали е е, е, е, страна, в която живее, живее туарекската общност, която е там от векове и заема сахарските територии. Те се е, също се прехранват от е, е, животновътство и са пастири, но в момента е, условията са много тежки, животните измират, и те страдат от глад. Те нямат никакво социално осигуряване, никаква защита. Туарегите се нуждаят от помощ за борба срещу сушата, срещу глада и е, за да могат да гарантират някакво социално развитие. Е, това ще им позволи да се ползват от режими на социално осигуряване и защита на заетостта. Тяхното участие в социалния живот, благодарение на мерки за децентрализация, укрепване на техните организации и законното признаване на пастирството са приоритети за туарегите. Демократична република в Конго има 600 хиляди, т.е. около 1% от конгоганското население, които са мамбути. Те, смята се, че те са над 40 хиляди в и, и с една от местните групи. Те са признати като автохтонно население. И се, имат традиционна прехрана, но въоръжените конфликти сили. е, Ils sont victimes de la gestion non participative. за, на, тем, и разширяването на индустрията, на минната индустрия намалява тяхното жизнено пространство. А, а, т, има а, конвенции за защита на автотонното население, например Конвенцията за правата на автохтонните народи и Конвенцията за биоразнообразието. Усилията на конганското правителство да установи траен мир не обхващат племето Мамбути в източната част на Демократична република Конго има мамбути и там е, е, е, е спешно да се окаже помощ и да бъдат включени в проектите, които се осъществяват от Европейския съюз. Ние искаме да ви помолим да предприемите мерки, за да може маргинализираното автохтонно население да бъде включвано, да има достъп до делегациите на Европейския съюз в съответните страни и да бъдат приоритет за финансирането в рамките на различните програми. Благодаря ви, госпожо председател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 Благодаря, госпожо председател, дами и господа европейски депутати. Исках само да припомня, че проекта за укрепване и намиране мястото на местните общности в ООН е, се финансира по силата на програмата а, за местните населения на ООН и Висшия комисариат. Висшия комисар за правата на човека. Статут е написано по техно искане и предоставя услуги на четири езика френски, английски, руски и испански, понякога и на португалски, като наша, нашата цел е да и тъй подпомагаме, когато се обръщат към ОНЕ. Имаме и специални офиси към ОНЕ. Говориме и с, работиме и с постоянния секретарят. Тоест, ние правиме онова, което Обединените таци не могат да направят и което същевременно позволява на изконните населения да участват активно в живота и по този начин се насърчава зачитането на техните права. Ние е, работихме по проекто Декларацията за правата на местните изконни е, племена. Декларация, която признава техната специфика човека и техните човешки права в рамките на общата харта на ООН. През 2004 година Европейската комисия а, призна, че дейностите, които извършваме са много специфични. Разбира се, не се прави много реклама по нашата не се рекламира много нашата работа и ние не искаме тя да бъде рекламирана, да, да бъде рекламирана. Но от 2005 година работиме по тази специална програма. Обаче от е, сега в момента е, се смята, че нашия статут не може да бъде отново признат и че трябва да работиме с е, някоя НПО, която работи в тази област. Трябва да признаем, че неправителствените организации не са винаги независими и аз подготвих една молба, едно искане с аргументи на френски и на английски. Ние ще ви предадеме това, тази, това искане, за да може, ако щетете за необходимо, да внесете изменение в законодателството, за да се включи е, към Висшия комисарят по правата на човека на ООН и нашата организация, защото ако не бъдем, не, не бъдем финансирани от ООН, няма да можем да продължиме нашата работа. Разбира се, Швейцария и Женева е, финансират нашата дейност, но е важно програмите да бъдат е, прилагани. Има много инструменти на ОНЕ, които позволяват да се извърши мониторинг на тези е, програми. Ще спра до тук и благодаря ви. Благодаря, госпожо. Ние отбелязваме вашето искане и ние също Участваме в наблюдаването, приложението на европейския инструмент за демократично развитие. Сега вече мога да кажа добър ден, колеги, защото има няколко от friends and colleagues uh, from and uh, I'm not an expert on the financial regulation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 Ние ще изпратим делегация през март отново във връзка с тази тема. Разбира се, Нобеловата награда за мир е нещо, което трябва да бъде коментирано. Люксалабо от Китай е лицето, което е номинирано. Господин Бузек каза, че а, защитата на правата на човека по мирен път не са а, престъпление или деяние, което трябва да бъде наказвано с затвор. Може ли да добавя, че върховният представител каза, а, че тя би искала а, Воксиово да бъде а, свободна, за да може да иде да си получи а, наградата. Но това си е моето тълкуване. Аз бих искала да повдигна един въпрос, който предизвиква загриженост у нас, а именно миналата миналия ден една пресконференция беше отложена ам, за срещата на високо равнище Европейски съюз Китай, без да ни се даде някаква така основателна причина. Но много скоро след това международната преса беше информирана, че нещо а, друго има зад всичко това. били са спрени четирима журналисти от участие в пресконференцията, макар че са си имали своята съвсем законна акредитация. Има различни обяснения, но моето тълкуване беше, че цензурата в Китай е стигнала чак до Брюксел и ние наистина трябва много да внимаваме как в продължаване отношенията си с китайската държава най-сетне от страна на Европейския съюз се е, взе е, решение да бъдат допуснати тези четирима китайски журналисти, които бяха преценени от собственото си правителство като ненадежни, но за това пък самата пресконференция беше отложена. Люксил носителя на Нобеловата награда, обаче не, не а, получи подобна възможност и за това ние трябва да се замислим а дали а, по същия начин трябва да продължим взаимоотношенията си а, с а, тази страна а, в а, техническото сътрудничество, научното и така нататък, търговското. А, как ще гарантираме а, свободата на словото, правото на хората да критикуват своята власт. Например, председателя също стана а, жертва на цензурата, защото когато тези думи бяха изказани, те не бяха отразени от пресата в Китай, просто защото беше наложена цензура. И ето, че цензурата стига дори до Брюксел, китайската цензура. Е, изпратих писмо на господин Зесо, който е посланник на Китай към Европейския съюз, изразявайки е, дълбоката си загриженост за е, ситуацията на уйгурите в, като малцинство в Китай защото там поредица от борци за правата на човека бяха обвинени в подривна дейност и така нататък. Абдириен е син на, госп... на госпожа Бир, която е позната о, о, на всички нас ръководителка на уйгурите и нейният син е, е, е държан в затвора, продължава да бъде изтезаван, да живее при да, да е държан при нечовешки условия, поради което неговото здравословно състояние се влушава постоянно. Също така поисках в писмото си една промяна или поне преглед на на друга политическа затворничка, която е държана в затвора от 2009 година във връзка с свободата на изказа по интернет и така нататък в Русия, в Северен Кавказ по-точно, също госпожа Мохамедова, която през ноември беше упомената в заседанието на нашата подкомисия. В средата на ноември ще имаме кратък брифинг и, и ние се надяваме, че ще получим подробности за промените или поне прегледа на консултациите по въпросите на правата на човека между Европейския съюз и Русия. Следващата седмица Европейския парламент, нека да не забравя да спомена, ще публикува една спешна декларация а във връзка с ситуацията на господин Олег Орлов. Той е е председател на фундацията Мемориал във връзка с наградата Сах... Сахаров. За съжаление и съвсем неприемливо е господин Орлов а, не е получил разрешение да дойде следващата седмица в Страсбург а, на 21 по-точно октомври, защото има а, обвинения срещу него от страна на съда. А, ние го а, поканихме във връзка с а, решаването на това, кой да бъде носител на наградата Сахаров за 2010 година. Надявам се, че окончателното решение за тази декларация ще бъде взето днес. А, парада в Белград. Гей парада. Гей парада в Белград. А, над хиляда човека се събраха а, в защита, в подкрепа на този парад мисля, че и посланника на Европейския съюз присъстваше, което разбира се е много силен знак за подкрепата. Във връзка, разбира се, тази подкрепа и във връзка с наскоро приетите разпоредби а, за гей а, а, и лесбийското общество и техните права на във всички държави членки. Но имаше а, насилие а, а, във, във връзка с този парад. Полицията а, заграждаше части от демонстрантите и беше приложено насилие. Имаше сериозни сблъсъци на различни места в Белград на около 20 000 човека протестираха срещу а, парада, а на 1000 бяха за. Имаше много арестувани, много смачкани коли, много щупени а, витрини на магазини, но се надявам, че Белград ще намери своя правилен път а, а, към толерантността за другите, за различните. Накратко за Судан трябва да приветстваме решението на съвета по правата на човека във връзка с господин Мохамед Чанд Осоман – защото е много важно неговите действия да продължат. Те са толкова важни в тази ситуация на влушаващи се, ако изобщо съществуват права на човека в Судан. Референдума през 2011 година приближава по отношение самоопределенето на Южен Судан. Що се отнася до Демократична република Конго, а, на съвместното изслушване през юли, беше взета, прията една резолюция във връзка с демокра... демокрацията, защитата и правата на човека в Демократична република Конго, в ДРК. Надявам се, че и при предстоящата среща по правата на човека ще има представители на най-високо равнище и също така високопоставени представители на ДР Конго ще получат настоятелната молба на Европейския съюз във връзка с правата на човека и на справедливостта в Демократична република Конго. Почти приключвам с съобщенията. Киргизия. Ние имаме притеснения по отношение господин Аскаров, който беше осъден на 5 септември на доживотен затвор и конфискация на имуществото. Още през юни аз писах на киргизския посланник, за да изразя нашата загриженост а, във връзка с неосигуряването на справедлив съдебен процес в Базар Коргун в Киргистан се, е седалището на НПО организацията, която се опитва да защитава правата на човека на юг в Киргистан. А, апелативният съд ще проведе свое заседание на 22 октомври в северният регион, в област Джалалабад, и се надявам, че а, ще бъде а, огласено отново нашата позиция, за да се заздрави и подсили а, влиянието. Благодаря ви, колеги, за вниманието. Сигурно има още какво да се каже. Господин Хауърд. Да, наистина много благодаря за всичко кратката информация за всичко това, което ни съобщи, защото това са изключително важни събития и развитие. И аз искам да изразя своята подкрепа за всички тези случаи, които вие изразихте. Е, съжалявам, че не споменах на време. Извинявайте за това, че на 6 декември ще бъдат включени тези а, е, теми. Значи на 6 декември в Брюксел а, е, трябва а, да се проведе. Знам, че нашия дневен ред ще е изключително натоварен, обаче трябва да се даде гласност и на този момент. Да, благодаря господин Хауърд. Да, ние ще се опитаме да направим необходимото, за да задоволим вашето искаме аз и госпожа Шлаке. Вчера представихме два въпроса на комисията и на съвета по това какво ще се прави а, от тяхна страна за телекомуникационните стандарти и експорта на техника за наблюдение и проследяване, а, защото имаме поредица от инциденти, в които се оказва, че борци за правата на човека фактически са били проследявани с помощта на такива а, средства, идващи от европейски страни. И така, през юни, е, през юни подобна среща доведе до е, едно признание на е, Nokia, е, че е, тех, техни е, технически средства са били използвани в Иран. Но Nokia смята, а, че а, техните конкуренти от Европа и Китай а, далеч не са склонни а, да ограничат своята търговия с такива държави като Иран, както е готова Nokia да го направи. И така, нека сега да се върнем към основната тема. 10 октомври, деня, Световния ден срещу смъртното наказание. И тъй като Европейския съюз има като основен, един от основните си приоритет на а, то забра... цялостната забрана на смъртното наказание. Ние провеждаме в момента едно изслушване. Имаме поредица от изтъкнати а, оратори, които ще се изкажат днес пред нас. Европейския съюз е, има поредица от граждани, които попадат а, в а, затвора в различни части на света, именно поради неправилно тълкуване на а, правата на човека. Алехандро Суха а, от Мексико също е сред нас. Знае много добре че има една дълга поредица от имена, имена на граждани на Мексико, които са задържани или са в затворите на САЩ и ще чуем от него за ситуацията. На трето място а, господин Рафаел Дженуи Хасан е изпълнителен директор на коалицията Световната коалиция срещу смъртното наказание. Мишел Тилеманс, председател на КОХОМ и разбира се Вероника Арно е добре дошла сред нас от Генерална дирекция външни отношения на Европейският съюз. И така, Можем само като уводни думи да добавим, че а, един от основните приоритети на Европейския съюз а, е за забраната на смъртното наказание. 154 държави в света не го използват по време на дебата миналата седмица в парламента се, се подчерта, че това е успех, но това не е окончателен успех, т.е. крайната цел още не е постигната. 43 са държавите, които не спазват 48 бяха държавите при последното гласуване, а, които се въздържаха. 4... През 2009 година 18 бяха държавите, които все още се придържат към използването, прилагането на, на смъртното наказание. А, през 2009 година през 2009 според статистики 564 екзекуции са били изпълнени, което разбира се е много по-малко от бройката на от 2008 година, която пък е по-малко от бройката от 2007 година, така че тук отбелязваме положителен напредък. Европейския съюз изразява своята решителна позиция с, с примахване на смъртното наказание. Там, където все още има смъртно наказание, Европейския съюз приканва към постеп неизпълнение на присъдите и е, повсеместното при е, премахване на смъртната присада. В рамките на Общото събрание на ООН този проблем ще се обсъжда следващата седмица. 10 октомври, както знаете, е международ... 7 октомври е, е деня за борба с, с смъртното наказание в е, международен мащаб. Същия ден Съвета на Европа и Европейският съюз излезаха с обща декларация в рамките на нашето сътрудничество по, по а, в въпросите на човешките права. Всички тези документи са достъпни за всички. И сега, преди да, да дам думата на нашите гости, бих искала да спомена, че след заседанието ще се проведе пресконференция. Всички сте добри дошли. Доктор Клайв Стефър Смит, моля ви, представете вашето изказване за европейските граждани, които са осъдени на смърт, но много ви моля да се ограничите до 10 минути, защото след това ще има въпроси и отговори от нашите членови и гости. Аз като адвокат ще се опитам да наистина да се огранича до 10 е, минути. Аз съм с американско и английско е, гражданство и тук е, благодаря ви много за работата, която ви извършихте. Аз получих с нощи от колега от Калифорния а, информации. Не, той а, и неговата адвокатска кантора работи за 700 затворници, които са осъдени на смърт. Но все още има много какво да се прави, както казахте ви. Нека само да подчертая, че днес Говоря в качеството си на директор на Рипри в помилване. Ние работиме по програми на Европейския съюз, но и друга, извършваме и други дейности не сме изцяло и само финансиране от Европейския съюз. Работиме а, по принцип за премахването на смъртното наказание в Съединените щати и в останали е, аз самия лично съм бил адвокат на 300 е, затворници, осъдени е, на смърт и знам наистина какво изживяват хората пред лицето на смъртта. Ние е, искаме да има сътрудничество между отделните е, правителства, за да може нашата дейност е, да бъде наистина ефект, ефективна. В Съединените щати мексиканското правителство подкрепя своите граждани, които са осъдени на смърт и няма, нямаме подобен пример за друго правителство, което да прави това. Ако вие сте подпомог, ако мексиканското правителство ви помага. Ако вие сте мексиканец, осъден на смърт, имате пет пъти повече шансове тази а, е, а, присъда да не бъде изпълнена. А, трябва да има намеса от страна на Европейския съюз или от държавата членка в, за, в интерес на затворниците в Съединените щати. Не можете да си представите колко може да бъде постигнато с това. Е, нека не забравяме случая с Ники, който беше е, осъден на смъртта. Ние сме родени в една и съща болница в Кембридж. Той бе, неговата смъртна присъда бе изпълнена на преди много години, но тогава британското правителство отказа да се намеси. Мога да ви кажа, че сега вече работиме с британското правителство и това, че Нил Ревел е, няма да бъде осъден на смърт, се дължи до голяма степен вече на намесата на британското правителство. Дори когато став, не става дума за граждани на Европейския съюз, но хора, които имат някакви е, връзки с Европейския съюз. Например, Ханс Скинер който 35 е, е, минути преди е, екзекуцията си беше помилван. Защото френският президент Саркози се намеси, тъй като господин Скинър е женен за французойка. Так, така че никога, никога, намесата никога не е, е винаги уместна, дори когато се извършва на е, един по-късен стадии и намесата от страна на Европейския съюз и европейските правителства е нещо, което води до много ефективни резултати. В е, реприва организацията е, Реприва. Изпълняваме проекта в е, Съединените щати, който касае голям брой осъдени на смърт и се опитваме да идентифицираме кои от тези е, затворници е, имат е, европейски происход е, и кои колко от тях имат тясни връзки с е, Европейския е, съюз вероятно тяхната бройка е много повече в е, Съединените щати. Съединените щати са само една малка част от проблема в Пакистан. 7500 души в момента са осъдени е, на, сър... на смърт и ние представляваме британските граждани, които са осъдени на смърт в е, Пакистан. Има и още много-много работа, която трябва да свършим в Пакистан, идентифицирайки е, британски граждани. Ние е, е, ние, ние можем да, да се намесиме съвсем легитимно за с цел да подпомагаме е, нашите граждани, е, като е, се извършва намеса пред Държавния департамент в Съединените щати. Въпросът е как тази намеса да бъде по-ефективна. Мисля, че можем да се получим от мексиканците, защото те извършват наистина отлична работа. Британците все повече и повече се намесват и и други, други правителства също. Е, не, отдавна дори имаше случаи в Украина, където омбудсмана е, ни помогна. Въпросът е как да създадем една коалиция между неправителствени организации и е, европейски правителства, за да идентифицираме проблемите и да се намесваме за защита интересите на европейските граждани. Ние, освен на европейските граждани, ние помагаме и на много други е, граждани на други държави, в други държави. И знаете ли, много е странно, например, в Йемен аз разговарях с хора, които дори не знаеха, че някой се противопоставя на смъртното наказание. И мисля, че в, в момента ние извърш... помагаме много на затворниците осъдени на смърт в тази страна. На... Надявам се, че наистина малко време остава, докато този проблем изцяло изчезне, но все още трябва да работим. Благодаря ви. Clock, you know, do... Аз а, гледах часовника през цялото време. Yes, so, uh... И така, може ли да помолим господин Суза, след като чухме от преждеговорившия колко голяма и сериозна е ролята, която играе Мексико в подпомагане на своите граждани, които очакват смъртната си присъда. Господин Суза, имате думата. Благодаря ви. Благодаря за поканата да присъствам на това заседание и на това изслушване. Това ми дава възможност да споделя основните приоритети на мексиканското правителство и на неговото Министерство на външните работи. Нашата цел е защитата на човешките права, особено на осъдените на смърт. Те е, правят се дипломатически и правни усилия правим всичко възможно. Мексиканското правителство се опитва да защити а, своите граждани чрез всички национални и международни инструменти на негово разположение. От 1996-та година между Американския съд за правата на човека поискахме тълкуване на понятията, позовавайки се на един конкретен случай на осъдени на смърт чужденци в Съединените щати, които не са били информирани за техните права и не са имали консулска помощ. Ние намерихме един много полезен прецедент, прецедент който, беше много, който свърши добра работа на местно и на международно равнище и имаше една много едно важно решение на този Междуамерикански съд за правата на човека – е, след това секретарията на Външно министерство започна програма за помощ на осъдените на смърт мексикански граждани. Осигурихме специализирана правна помощ за осъдените на смърт в Съединените щати. От 2000 и 2001 година редом с осъдените на смърт мексиканци, започнахме да се занимаваме и с мексиканци, извършили престъпления, които все още не са осъдени, но е, за които има риск да бъдат осъдени на смърт. Целта на тази програма е смъртното наказание да не се изпълнява или присъдата да бъде преразгледана чрез различни правни процедури. Както ви казах, опитваме се да се ползоваваме на процесуалното право в Съединените щати, за да намерим възможност за защита Позоваваме се както на разпоредби от американското, така и от международното право и това ни позволи да променим някои съдебни решения. изискваме психиатричен или психологически анализ, преразглеждане на свидетелските показания, за да може да се съберат достатъчно елементи за преразглеждане на присъдите. Освен това, е, правим постъпки пред различните власти в Америка, е, за да уточним кога е необходимо да поискаме намесата на специализиран адвокат. Това ни позволява да видим дали е, в някои процеси има риск да се стигне до произнасянето на смъртна присъда и тогава мобилизираме всички служители на консулската служба, на външно министерство, които правят, полагат усилия да насочат нещата в желаната от нас посока, за да бъде преразгледана присъдата. Опитваме се да се действа още от първите часове след едно арестуване, да кажем, за да може да се промени хода на делото, да не се стигне до смъртна присъда. Мексико разполага с, може би, е, с най-голямата консулска мрежа в Съединените щати. Имаме 50 консулски служби, специализирани в защитата на мексиканските граждани. Освен това, разполагаме с 21 специализирани адвокати в а, е, а, е, по отношение на смъртната присъда. Разполагаме и с психиатри, невропсихиатри, психолози, които са на наше разположение и ни оказват помощ. Както каза господин Статфорд, и аз му благодаря за неговите думи, благодарение на тези действия, Мексико се умя да повлияе върху изпълнението на смъртните присъди. 545 мексиканци са осъдени на смърт. Вече сме е, повлияли на 728 случая, е, постигнали отменяне на смърт, смъртната присъда. Искаме да благодарим и на помощта на Европейския съюз на госпожа Клинтън и на а, всичко, което прави и съвета на Европа, депутатите, на посланиците на Европейския съюз в а, Съединените щати. Благодаря на всички, които полагат усилия в същата насок. Благодаря, господин Суза, за толкова интересното представяне на дейностите а, от страна на мексиканската държава. Сега бих искал да помоля господин Рафаел Сан да вземе думата. Благодаря, госпожо председател. Дами и господа, аз съм генерален менеджер на нашата организация, Световната коалиция срещу смъртното наказание, която обединява около 100 организации от цял свят. Секретарията на комисията ме помоли а, да предам накратко ситуацията а, с, с смъртната присъда в света. На 10 беше отбелязан деня на борбата срещу смъртното наказание. Какво обаче може да се каже? Един значителен напредък в намаляване броя на държавите, които използват или прилагат все още смъртното наказание. 38 обаче държави в света все още прилагат смъртното наказание обаче само 18 от тях са извършвали, а, см, а, са а, прилагали смъртното наказание като екзекуция. Пре 81 година само 39 държави бяха забранили смъртното а, наказание, а сега две трети от държавите в света са го забранили. Например, Бурунди и Руанда забраниха това през 2008, Того през 2009 и а щата Нью Мексико през 2009 също забрани а, смъртната присъда. Въпреки това, в някои сфери продължава положението да е доста тежко. Например, в Китай споменахте а, затрудненията по отношение спазване на правата на човека в тази държава имаме проблем с прозрачността е, във връзка с, с осъществяването на екзекуциите. 6000 според нас са екзекуциите на година, но имаме информация през 2009 година за 714 само присъди. Официално бяха поне отбелязани 714 такива. Друга област на света е Близкия изток. Ситуацията в ислямските държави е много трудна, а, защото а, там става въпрос за а, а, сериозни бройки, като например Иран 388 през 2009 година бяха смъртните присъди. В Штатите, както Клиф спомена в своето кратко представене, 11 а, а, щата а, изпълниха екзекуции, отнемайки живота на 52 души през 2009 година. 348 бяха тези, които са осъдени а, на смърт. Ситуацията със смъртното наказание е, е много особена в САЩ, защото а, това е една демокрация, която а, осъжда и изпълнява смъртни присъди. една дума за жертвите на тази система. Това може да се жени хомосексуалисти в Иран или непълнолетни а, закононарушители. 25 в Йемен, а, Иран и Саудитска Арабия бяха екзекутирани миналата година, например. Те могат също така да имат интелектуални а, а, слабости, Тереза Луис беше екзекутирана в Вирджиния, като IQ-то й беше 70-72. Също така могат да бъдат от етнически, религиозни а, малцинства, като например някои работници емигранти в държавите от залива. Също така може да са подложени на политически репресии, като в Иран Китай и много други държави. И накрая бих искал да подчертая какви са тенденциите във връзка с нашата борба срещу смъртното наказание. Географски погледнато, разбира се, Близки изток, Азия и САЩ продължават да са наш приоритет но също така сме притеснени, е, притеснени от ситуацията в Централна Америка, в Гватемала и Никарагуа, например, където продължават дебатите по този въпрос за възстановяване на смъртното наказание. Например, нелегалната търговия с наркотиците е един сериозен проблем а, през последните години ще продължи да бъде такъв. Доста държави искат да възстановят смъртното наказание в Централна и Южна Америка, именно във връзка с а, наркотиците. В Китай, например, и в Азия това е една от основните причини за налагане на смъртно наказание. Това ще бъде сериозен въпрос през следващите години. Връзката между исляма и смъртното наказание също е много важно. Закона на шарията и смъртната присъда са нещо, с което сериозно трябва да се а, замислим а, пре, в а, близкото бъдеще. Така, наскоро в Монголия а, се променят нещата. По отношение на Беларус, ние сме оптимисти, че там също сериозно а, се работи по този въпрос. Габон, Мали, Бенин, а, това са също държави, които тръгват по пътя на намаляване и забраняване. В Пакистан и Индонезия, например, се взе решение да не се екзекутират хора. Тенденция към а, забрана също е една от тенденциите, които се развиват. Защото международни организации и а, правителства работят заедно. А, например, по време на Световния а, конгрес а, за забрана на смъртното наказание, а, това се прояви а, испанското а, правителство започна инициатива, която беше обявена официално миналата седмица в Мадрид – така че това е положително. Благодаря за вниманието. Uh, е, благодаря ви. И за това, че ни информирахме, информирахте кои са страните тръгнали по пътя на окончателното примахване на смъртното наказание. Вие също така споменахте и Беларус, който е един специален, така, специален случай, защото това е страна, с която Европейския съюз се провежда източно партньорство и ние следим отблизо развитията там. Сега искам да се обърна към европейските институции. Господин Тилеманс, председател на КОХОМ. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да ви благодаря не само за поканата, но и да приветствам всички членове на вашата подкомисия за правата на човека. Днес бих искал да насоча моето изказване най-вече към проекта за резолюция, който се подготвя в Общото събрание на ООН. И тъй като става въпрос за общото събрание на ООН, ще мина на английски. Е така. Когато подготвяхме 18-месечната програма на тройката а, Унгария, Испания, Белгия, смъртното наказание беше а, отбелязано като един от най-силните приоритети на Европейския съюз. Забраната на смъртното наказание ще продължи да заема челна позиция в Международния дневен ред на Европейския съюз. Ето защо Белгия реши а, да, а, о, да организира един специален форум а, форум за НПО-тата. Това беше на 12 и 13 юли е, това бе, е, темата беше инструментите, е, предоставени от Лисабонския договор на Европейския съюз в борбата с смъртното наказание. Гражданското общество направи няколко препоръки. Нямам намерение да навлизам в много подробности, само ще упомена основните елементи кохерентност и устойчивост на политиките на Европейския съюз. Второ, сътрудничество. Сътрудничество с всички институции и с НПО-тата. След това увеличаване нивото на информираност не само в рамките на Европейския съюз, но и а, извън границето му. оценка на това къде най- ефективно можем да работим и кои са средствата, които дават най-добри резултати. Ето още няколко неща, на които бих искал да привлека вашето внимание. Беше направен извод по време на този форум, че организацията на семинари за а членове на националните парламенти, а също така и създаването на мрежа от членове на национални парламенти за забрана на смъртното наказание е много важно. Второ, увеличаване натиска за прозрачност в държавите, които все още задържат смъртната присъда. Това беше споменато и от госпожа Аштън. Казвам то, защото Европейския парламент трябва да играе значима роля за създаване на мрежа между Европейския парламент и националните парламенти. Сега, да, по въпроса с ООН. Много са доклад, докладите, които са били пред, представени от различните органи на ОНЕ и по-специално от генералния директ, от генералния секретар. И наистина а, сме свидетели на една на, на намаляване страните, които изпълняват смъртните присъди на мораториум. Призоваваме обаче страните, които все още изпълняват смъртната присъда, да го да пред, пред, предоставят надежни данни. Това е един от проблемите, с които се сблъскваме и мисля, че е един от преждеговорящите е, спомена този проблем и спомена и името на една страна. Как, как, е, какво смятаме да направиме в рамките на Общото събрание на ОНЕ? Кога и когато казвам ние, става дума не само за Европейския съюз, а за всички онези страни, е, които имат е, желание да работят е, трансрегионално и които ще, ще внесат резолюция първо в трети комитет, а след това и в Общото събрание на ОНЕ. За нас най-важното, най-важният приоритет е тази резолюция да хвърли светлина към а, на, а, момен, на тенденциите, които се развиват в момента, а по-специално увеличаване обхвата на мораториума. Въпросът е наистина да има достатъчно гласове е, от общото събрание за, е, в подкрепа на тази резолюция. Това. Е, тази предишната резолюция, която беше подкрепена от много страни, също е, се радваше на трансрегионална подкрепа. Сега целта е да се създаде един task force, един екип в Нью Йорк с представители на всички регионални групи, не само на Европейския съюз, за да работят по подготовката и внасенето на тази резолюция. Европейския съюз е член на, на тази група, включително обаче и Ангола, Бурунди, Аржентина, Чили и Източен Тимор са също са автори на тази резолюция. Ще бъдат са автори на тази резолюция. И сега няколко думи за това, което се случва в Нью-Йорк в последно време. Е, вече има консенсус по един документ, по един текст. И ако нещата върват а, е, така, както а, е, го предвиждаме, резолюцията ще бъде внесена в Общото събрание следващата седмица. Бих искал също така да спомена, че Европейския съюз и другите са автори на резолюцията. Ще, за, ще започнем и една а, много широка кампания за оповестяване съдържанието на тази резолюция, за да а, с цел получаване на по-голяма под, подкрепа. Е, в контактите си с страните, които все още изпълняват е, смъртната присъда или където тя все още съществува, е, има и добри новини. Бурунди, Бенин, пардон, извинявайте. Аз е, е, суспендирала изпълнението на смъртните присъди. Както виждате, тези страни работят с нас. Е, в е, двустранните си контакти с отделните държави членки, Европейския съюз повдига въпроса, свързан с смъртното наказание и неговото премахване. И с всич... много страни, на практика с всички а, ни в отношенията се с всички страни ние лобираме а, а, разгръщаме политика за премахване на смъртното наказание. Не знам дали тази политика винаги е много ефективна, но важното е да продължиме да, да изпращаме политически послания на всички страни, да няма двойни стандарти и да препотвърдиме това, че Европейския съюз продължава и ще продължава в тази настока. Благодаря, господин Тилеман. Благодаря, че ни обяснихте докъде е стигнало изработването на резолюцията до Общото събрание. Сега госпожа Арно от Диджи, от Генерална дирекция Рели. Президент. Благодаря ви, госпожо председател. Групата също смъртното наказание е приоритет на Европейския съюз и най-старите политически директиви в областта на човешките права още през, се препоръчаше премахването на а, смъртната присъда, както знаете, и госпожа Аштън издигна в приоритет премахването на смъртната присъда и заяви това в началото на тази година. Искам да а, а, представя нещата в рамките на усилията, които полагаме за постигане на повече последователност и за максимално използване на всички инструменти. Мишел се обясни, че ние правим лоби, лобираме в рамките на Общо събрание на ООН и вече правим различни постъпки. Миналото година имахме и постъпки и демарши в двустранен план, около 30-тина, особено в Иран и по отношение на Съединените щати. Ще обясня малко по-късно защо по отношение на Китай просто имаме една огромна празнота, нищо не се прави. Освен това организираме много семинари, защото е важно да приобщим общественото мнение – и особено в другите страни. А даже бих казал и от някои държави членки мнозинството са за смътна присъда. Затова е важно да се обяснява и на политическо равнище, и в университетите, че макар че не само, че е, е осъдимо от етическа гледна точка, но не, не постига кой знае какъв резултат. <clears throat> Ние разполагаме също така а, с а, Европейския инструмент за демокрация и човешки права, за което благодарим специално на парламента и в рамките на този инструмент имаме 16 проекта в ход. И до година ще е, предприемам дейности в най-различни области. Например, има мрежи, като, както колегите споменаха, както и някои по-конкретни проекти в някои страни, които обхващат много елементи. Първо, приобщаването на обществеността към проблемите на премахването на смъртното наказание. Както ви казах, това не винаги е лесно. Правната помощ в отделни случаи, и наблюдаването на условията на изпълнение на смъртната присъда, защото ние не само се опитваме да намалим броя на екзекуциите, а и тогава, когато те се изпълняват, да гарантираме, че те отговарят на минималните международни стандарти. И много често се налага да се намесваме, за да може в държавите, където не се премахва, не е премахнато смъртното наказание да гарантират максимално добри условия за изпълнение на присъдата, да гарантират справедливи процеси, правна помощ, защита и така всичко да протече законово, да може да има справедливост. Вие споменахте тук и ролята на съвета на Европа. Тази година заедно оправихме чествания в Беларус. Света на Европа се опитва да убеди тази е, държава, последната от в Европа, да премахне е, смъртното наказание. Важно е да също така партньорите да бъдат последователни и ефикасни. Резолюцията на Европейския парламент е силно политическо послание, което показва единството над, на парламента. Всички са за вас. Важно е депутатите като представители на общността, на населението да извършат тази обяснителна, пояснителна работа. Ще спомена тук и ролята на гражданското общество, защото в, то гарантира наблюдение на, на мерките, на прилагане на нашите действия и е, събирането на данни. Тук ще се върна към Китай. Китай е държавата, където се изпълняват най-много смъртни присъди. Аз ви казах, че ние предприемаме постъпки в Иран и в Съединените щати. Защо е така? Китай е като една огромна черна дупка. Ние непрекъснато повтаряме това в срещите ни по отношение на правата на човека два пъти годишно но проблема няма никакъв достъп до данните, няма прозрачност по отношение на процесите и, и например, когато Върховния народен съд в Китай разглежда обжалване и се стига до смъртна присъда, не може да се получи достъп до каквото и да било от тези решения. Така че нямаме представа какво става в Китай. Колегите преди мен споменаха Съединените щати като демократична държава, която изпълнява смъртна присъда. А, тук ще прибавя и, и Япония. Трябва да имаме една дългосрочна перспектива, когато се борим срещу смъртното наказание. Това трябва да бъде включено в новата финансова рамка, защото е дългосрочна инвестиция. В Япония, например, екзекуциите наново започнаха това лято. Те правят някакви усилия да гарантират прозрачност. За първи път тази година журналисти наблюдаваха екзекуциите, от това могат да ви повият тръпки, но това, че почнаха, възобновиха изпълнението на смъртните присъди, никак не е добър признак. Разчитаме много на партньорите, споменах тук Европарламента, гражданското общество и държавите членки. И тук направи едно полезно предложение да използваме дипломатическите усилия на държавите членки и присъствието на техните консулски служби. За сега Европейския съюз е, ясно е заявил своята политика. Ние се намесваме, за да защитим индивида, независимо от неговата гражданство, цвят на кожата и пол. Това е една универсална и индивидуална политика за защита на човешките права. Но има две е, писти, по които можем да действаме. съгласно Лисабонския договор е, има клауза за консулска защита. В момента има група за консулска защита към държавите, във всяка една държава членка. И второ, четири пъти годишно всички центрове за защита на човешките права се събират. Последващата им среща е през декември. И там може тези въпроси да бъдат обсъдени. Благодаря ви, госпожо председател. So Благодаря, госпожа Арно. Мисля, че с радост отбелязваме, че работите активно и предприемете нови действия в рамките на делегациите на Европейския съюз по света за защита на човешките права, създаване на тези центрове. А сега нашите гости вече се изказаха и за това давам думата на колегите. Трима са тези, които са се записали. Гомеш, Лотфер и Лютфорд. Госпожа Гомеш, имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Искам да благодаря на всички участници в, този, в тази много важна дискусия. Бих искала да спестя доста от е, казаното по въпроса за ангажираността на Европейския съюз към забраната на смъртното наказание, но искам да подчертая необходимостта да се приложи на практика тази програма, да се идентифицират лица с, връзки с, е, връзки с Европейския съюз, които очакват смъртното си наказание. Както а, каза господин Гластън Смит, дори до, до последния момент трябва да се борим. Ние трябва да предизвикваме дебат а, с държавите, които все още продължат да прилагат смъртното наказание, дебат с държавните а, институции и с обществеността, за да се повиши нивото на информираност. Казвам това на а, базата на своя опит като посланник на Португалия в а, Индонезия, където се опитах да спася живота на анголци. Беше много интересно да видя как хората за първ път чуха нещо такова, като нашите аргументи по отношение а, забраната на смъртната присъда. Просто смят смятам, че има много ефективни начини, а, които се крият в традициите, в историите на всяко от държавите, които а, продължат да прилагат смъртното наказание, които могат да бъдат използвани от нас в кампанията срещу а, смъртното наказание. И ето защо сложихме и този текст в резолюцията, прията миналата седмица. Сега това вече е в текста на резолюцията, както споменах, тя беше прията миналата седмица. Така. Ние в парламента, бих, е, парламента бихме могли да бъдем по-ефективни в дебатите си и взаимодействието си, контактите си с парламентаристи и представители изобщо на страни, в които все още се изпълнява смъртната присъда. Разбира се, можем да се обръщаме и към съвета, и към комисията, да упоменават и настояват над забраната на смъртното наказание в контактите си с държавите, които продължават да а, я прилагат, а, като по-точно им предвид Китай. Примерът на Мексико е прекрасен. Ние трябва а, да им отдадем а, дължимото и да прилагаме техния а, пример. Благодаря, госпожа Гомес. Благодаря ви, госпожо председател. Госпожа Лох, искам да благодаря на всички участници за препоръките, които формулираха за изложенията, които направиха. Да, ние тук в парламента имаме определена позиция. Миналата седмица по време на дебатите някои депутати от крайно десните се изказаха едва ли не в подкрепа на смъртната присъда, смисъл колко е разумна и смислена и това е откровено. Мината седмица в проекто резолюцията имаше един елемент, по който нямаше мнозинство и трябва да има дебат. Например, в стратегията трябва да се ограничи кръгът хора, които след някакво престъпление се наказват с смъртна присъда. Трябва сериозно да обмислим този въпрос и смятам, че представите на Световната коалиция срещу смъртното наказание заяви а, с пълно право, че Европейския съюз и ООН, а, които се борят срещ, срещу е, разпространението на е, наркотиците в света е, знаят, че има и страни, които прилагат смъртно наказание, именно за да наказват наркотрафиканти. Това всичко казвам, за да наистина да проведем един задълбочен дебат. Видях, че има едно изследване, което препоръчва в парламента и в комисията да бъде изготвено предложение за директива което да обхване програмите е, за борба с разпространението на наркотици и също времено усилията за борба с смъртното наказание. Имам един конкретен въпрос към комисията. В колко държави има програми за прилагане е, на, на, на законодателството срещу наркотиците и съществуват а, а, борба с а, смъртно наказание. Може ли да ви обърна внимание на документ, който е в папките, в който се опоменава комплексността и сложността на въпроса със смъртното наказание в онези държави, които имат много голям проблем с а, трафика на наркотици и борбата с наркотрафикантите. И все пак бихме могли, мисля, да продължим нататък. Сега Сара Латфорд има думата. Няма микрофон, за съжаление. Да, извинете, казва ораторката. Разбира се, че приветствам този семинар с цялата си душа, защото всички от всички участници на Искам да благодаря на Клайв Стафърд Смит най-вече, защото той днес е американец, но иначе е, работеше в Лондон много активно и той оттам познавам неговата наистина блестяща работа. Слушах представителя на Мексиканското посолство, просто слушах, чухме много неща. А, обаче, само като слушах испански, а, знам, че Мексико не е Чили, обаче а, да се чуе испански от вчера а, до днес е а, така вдъхновяващо, но както и да е. Има две тенденции, като че ли два елемента. Политическите действия на Европейския съюз, където ние сме доста активни и до голяма степен успешни в лобирането си. Е, може би не сме постигнали кой знае колко много, като си помислим, че, например, Латвия не е забранила прилагането на смъртното наказание. Аз си мислех, че е, че нито една държава не може да стане член на Европейския съюз, ако не забрани смъртното наказание или поне веднага след това да го направи, но ето Латвия има някакви основания за някои видове сериозни престъпления, тежки престъпления да а, прилага това. Заключителните думи на госпожа беше също много интересно в контекста на европейските дейности. Очевидно имаме нужда от по-добра координация и повече съвместни действия с европейските страни. Европейския съюз може да координира своята работа с другите страни от Европа чрез съвета на Европа, но това не е някакси изклю извинение за това, че не можем да се организираме. Защо пък върховният представител на по външните въпроси да не може да организира някакво мероприятие, което да бъде с а, представители на НПО и на официалните власти от други, а, другите държави в Европа. А също така би могло да има и едно бюро, което да бъде а, едва ли не бюро, а, гише за обслужване т.е. за обслужване от едно гише да се превърне за 27-те държави членки в Брюксел и за всички други, които искат да получат някаква информация. Клайв Стафът Смит също спомена и за консулските задължения на представителите на посолствата на САЩ. Е, е, това, е, едно от тези задължения е да представляват своите граждани при съдебни процеси и така нататък не знам а, какво става. Не съм проследила съвсем точно последните промени в а, документите, регламентиращи дипломатическите мисии на Европейския съюз, които в момента се формират. Ами, а, Хилари Клинтон е тук, тя се среща с Бузек. А, за съжаление, макар че съм заместник-председател на комисията за а, работа с а, САЩ, не ми даде възможност да вляза в а, срещите с а, госпожа Клинтон. Но през ноември ще има среща на високо равнище – може да се създаде една функция за връзка между САЩ и Европа по отношение на това какво правим в останалата част на света по различните въпроси. Екстрадицията, трансфера на данни, споразумението за трансфер на данни, това не може да бъде извън а, възможностите на Европейския съюз. Смисъл да не може да подпомага гражданите на Европейския съюз, както това прави САЩ и някои други страни. Еми, е, хубави неща има в Европейския съюз, но когато трябва да фокусираме практическата си енергия или да се координираме, нещо май не се съвсем получава. Има поредица от международни споразумения за сътрудничество по въпросите на правата на човека, за това да получаваме информация, примерно за всеки един гражданин на Европейския съюз, когато бъде арестуван в държави, в които е запазено смъртното наказание като тежка присъда например, доклада, който имаме от организацията Реприв, можем да видим, че трябва да не забравяме, че ние сме единен Европейски съюз, че ние имаме една външна служба и трябва да можем да изградим един механизъм, който без никакви спънки да работи. Да, благодаря. А, казахте, че това е семинар. Да, да, наистина е семинар. Превръщаме се в такова нещо, защото на много, много идеи се а, предлагат за това как да ставаме все по-ефективни в борбата си за защита правата на човека и най-вече за, за м, премахване на смъртното а, наказание. господин Телеманс и госпожа Арно сигурно ще а, реагират на предложението на доктор Стефан Смит. Благодаря ви, ще бъда много кратка. Много неща вече бяха казани от колегите и няма да ги повтарям. Особено по нашата много положителна реакция на всичко, което чухме. Тук беше споменато приобщаването на обще... обществеността към премахването на смъртната присъда. Трябва много точно да се определи как трябва да се действа на равнище правителства, Европейски съюз, индивидуално за защита на нашите граждани. Освен това, използвайки споразуменията, които сме подписали, ние трябва да правим усилия да избягваме, да предотвратяваме произнасянето на смъртна присъда или налагането на мораториум. Кога, съгласно член 15, когато се сключва споразумение с държави, които прилагат смъртната присъда, Европейския съюз ги поощрява да приемат мораториум върху смъртното наказание. Затова Искам да попитам, постигнали ли сме успехи в тази област? Правим ли опити? Днес се казва, че трябва да използваме всички инструменти, търговски споразумения, партньорства, за да действаме в областта на защитата на човешките права, социалните права. Или, зато питам, какво правим по отношение на смъртната присъда, какво сме свършили до тук, успели ли сме, и второ, ние се притесняваме от факта, че страни като Япония възобновяват изпълнението на смъртни присъди, по, използвайки някои вратички, свързани с борбата с тероризма или трафика на наркотици и какво можем да направим по-специално към такива държави защото понякога знаем, че конъюнктурата е такава, че потиква в някои специал, за специални случаи да се върне смъртното наказание. Благодаря, госпожа Декайзер. Мисля, че проблема с споразуменията между Европейския съюз и трети страни е от голямо значение и особено сега, когато Лисабонския договор ни предоставя допълнителни правомощия и когато проблемите свързани с правата на човека могат да бъдат под наш контрол, някакси да ги наблюдаваме. И сега последния, господин Кросетта, имате думата. Trovo veramente molto interessante questa iniziativa perché è una riflessione importante eh, е, eh, че, ci sono alcune... Тази инициатива е много интересна. А, но бих искала да пак да спомена смъртната присъда срещу трафиканти, наркотрафиканти. А, и особено срещу лица, които са раздавали а, наркотици. Някои страни прилагат смъртно наказание само за притежанието дори на малко количество канабис. Аз по време на... бях в Саудитска Арабия и в самолета трябваше да попълня един формуляр, в който трябваше да декларирам, че не притежавам наркотик. Трябваше да се запозная с факта, че притежаването вече на дрога се наказва със смърт в Саудитска Аравия. И това не е единствената страна, където има подобно наказание. И точно в този самолет си мислех за млади хора, които са били в далечния изток и са си снабдили се с малко количество, минават транзитно по този начин и могат да бъдат арестувани и дори убити с смъртно наказание. Разбира се, наркотрафикантите сами сеят смърт, но в случая се отива до другата крайност. През 95-та година престанах, търсих начин как да престана да работя с тази страна, която систематично нарушаваше човешките права. Просто избягах от нея, защото на едно предаване по телевизията видях наживо изпълнение на смъртна присъда – тази държава все още принуждават минувачите по площадите да присъстват на изпълнението на смъртна присъда и това не се прави с някакви усъвършенствани уреди, както става в Америка, <clears throat> при което хората умират за няколко секунди. Не, напротив, тук става въпрос за, за обезглавяване с Сабия, като не винаги жертвата умира веднага, удара не е точен, палача повтаря удара си и това. Тази практика е разпространена в доста страни в близки и Далечния изток. Има викове, отмъщение, такива такива, имаше такива присъди срещу хомосексуалисти в Филипините през 95-та година и всичко, на всичко отгоре това беше съдебна грешка. не знам дори дали властите в Саудитска Арабия а, а, са били в течение. Беше намерена една а, мъртва жена, която беше обвинена в, а, от саудитските а, власти, която е имала контакти с този филипинец. Филипинецът призова за свидетел собствения си партньор, с когото е имал интимна връзка, като съответно той бива задържан за хомосексуални, хомосексуална връзка в една килия метър, метър и половина. Когато говорим за смъртно наказание, ние трябва да имаме радикална позиция. Европа е взела една твърда, категорична позиция, която отрича смъртното наказание но от друга страна не трябва да правим отстъпки, като казваме, че когато става въпрос за борбата с тероризма или за наркотиците, може да допуснем това. Не, ние, ние имаме принципи и в, тук има риск това да се превърне в начин за репресии срещу различните малцинства, религиозни, етнически, по сексуален принцип и да бъдат екзекутирани за дребни неща. Това са разпространени практики в диктаторските режими. И затова нашата позиция трябва да е категорична, давайки си сметка, че редица страни, които прилагат смъртното наказание и са производители на петрол, не, из, обягват някакси от разследванията, от анкетите. Вечно ги някой ги прикрива, защото това са умерени арабски държави, които сътрудничат с Запада, но в които има доста насилствени режими. И накрая ще кажа, че има още един аспект в тези страни, който трябва да, не трябва да се пренебрегва. Много често присъдите, жертвите на тези присъди са чу, чужденци, филипинци, индийци, които всъщност са новите роби на тези режими, които идват да работят с, като, като при влизането в страната паспортите им се конфискуват които стават притежание, едва ли не роби на своите господари, то... Е, и има такива конкретни случаи, в, в които, които не, не засягат само Иран. Uh, Наистина получихме много важна информация. Вие сте лично сте бил свидетел на някои неща и наистина трябва да обърнем много повече внимание на потъпкването на човешките права в Близкия и Далечен изток, включително и изпълнението на смъртната пресъда. Сега ще дам отдолно думата на нашите гости. Започваме с Клайв Стефър Смит. Ако пак като задушите адвоката в себе си и успеете да се а, ограничите до 2-3 минути, защото после, както ви казах, има пресконференция. Много важни проблеми бяха повдъгнати тук. Първо, що се отнася до сътрудничество, не става дума само за Европейския съюз. Мексиканците много ни помагат също така за британските граждани. Така че просто става дума за сътрудничество в различни страни. Мисля, че Сара по, по, по, по същия начин като за миньорите. Що се отнася до наркотиците, трябва да ви кажа, че ние представяхме една британка в Лаос и Лаос твърдеше, че по силата на конвенцията на ООН за наркотрафика трябва да се налагат най-строги наказанието. Съответно, Лаос е принуден да налагат смъртното наказание. <coughs> Но Разбира се, това е едно много е, абсолютно не, не, не, неуместно и неправилно тълкуване на конвенцията на ООН. Добре е да имаме едно гише, просто едно единно гише в Брюксел, с което да работиме за създаване на такава, както и с световната куклица и така, но просто, просто да има едно място, където да бъдат а, събрани инструментите и разбира се, има и други начини за законна намеса на Европейския съюз и е, е, държавите членки и а, също така да се, да, да, да се види какви, какви, какви, какви, прав, какви правила а, в, с, с, могат и какви закони американски биха могли да, да предотвратят участието на, еврей, на европейските е, държави е, под потикнати от производителите на съответните медикаменти, които се прилагат за смъртната присъда. Ние имаме такава, такова законодателство в Европейския съюз против забрана за производство на подобни медикаменти. Ще говоря на френски този път. Бих искал да да отговоря на въпросите повдигнати от е, колегите за наркотиците и смъртното наказание. В много страни, по-специално в азиатски страни и в арабския свят, е, хора се, се осъждат е, и смъртна присъда се изпълнява само за това, че те са притежавали няколко малко наркотика. Това наистина е едно един много голям проблем. Все повече и повече са случаите през последни години. Става дума за страни с развит туризъм, с много развити връзки, търговски връзки между Европейския съюз и тях. Така че смятам, че трябва да се вземат връз... смерки на общоевропейски план, както и е, тенденцията в борбата срещу наркотрафика, което е съвсем законна и легитимна борба, някои страни, които не е, изпълняват смъртна присъда или където е премахната смъртната присъда, да прибягват към отнов, към повторно въвеждане на това наказание. Не става дума само за Азия и за арабските страни. Става, Става дума за също така за евентуално въвеждане отново на смъртната присъда в Централна и Южна Америка. Благодаря ви много. А сега ще дам думата на господин Тилеманс. Благодаря ви. А и аз ще говоря на френски. Много добре е да говорите на френски, така е по-ясно и преводачите са чудесни. Е, по отношение на първия въпрос за програмата или проекта за укрепване на консулското сътрудничество между държавите членки. Въпросът е много интересен и мисля, че и госпожа Арно може много неща да добави защото това е област, в която до сега усилията се координираха доста по-малко, отколкото в други области на политиката. И мисля, че на един по-късен етап това може да се разгледа какво, е възм... какво може да се направи съгласно Лисабонския договор. Защото в миналото консулската политика не се координираше. Разбира се, трябва да се вземе под внимание и чувствителността на някои държави членки, които винаги са твърдели, че сами могат да гарантират защитата на своите граждани. Аз лично обаче смятам, че е необходимо да се засили политиката на европейски равнище. По отношение на връщането назад, госпожа Декайзер спомена Япония. Смятам, че едно от решенията е категорично да пледираме за ратификацията на втория факултативен протокол към Международния пакт за граждански и политически права. В този протокол се предвижда премахването на смъртното наказание. Това е инструмент на ООН, към който може много категорично да насочим дейността на Европейския съюз. До сега редица държави членки пледираха за ратификацията на този протокол, включително Белгия. Всъщност този протокол е написан от бългиец, да си кажа аз като бългиец. И да подчертая факта, че тази есен се надяваме, че нашата група ще направи крачка напред за Европейския съюз, организирайки кампания за ратификация на този протокол и, към, и подпомагайки кампанията на Световната коалиция срещу смъртната присъда и една трета бележка, трети коментар за обвързването, обвързването на борбата с наркотиците със смъртното наказание. Един от изказалите се блестящо намери думата смешно. Направо е смешно да се говори, че това оправдава смъртното на наказание. Всъщност самите този втори протокол предлага съответния инструмент. И е такъв един прочит а, а, на усилията за борба с наркотиците е просто смешен. Благодаря ви. Благодаря, господин Телеманс и а, поздравление за това, че Белгия е формирала а, текста на този факултативен протокол. Да, благодаря, госпожо председател. А, бих искал да коментирам а, някои от думите. Дали можем да имаме а, предпоставки а, за. А, намеса, когато има гражданин на Европейския съюз, който е осъден на смъртна присъда на смъртно наказание. Е, не, нямаме правно основание за намеса. Чрез споразумението има, разбира се, една клауза за правата на човека, което ни дава възможност да стъпим на нея като текст, за да можем да напредваме в усилието си, в натиска си да бъде забранено смъртното наказание. А мисля, че Того и Филипините а, са две държави, където мислим, че можем а, да направим много, защото доста вече е постигнато екзекуции във връзка с, с наркотрафик. Това не е правно обосновано, бих казала. Ние сме притеснени, както каза и Кончета, защото някои държави използват смъртното наказание за борба с наркопроблемите. Индонезия, Тайланд, Виетнам и Гамбия са такива държави. Що се отнася доказано от госпожа Гомес и Лутфорд, наистина използват се наркотиците като причина за налагане на смъртно наказание. През декември миналата година беше прият подобен ангажимент от страна на Европейския съюз за разглеждане на влиянието на външните действия на Европейския съюз върху спазването на правата на човека. Трябва наистина да се разгледа и смъртната присъда, за да видим как а, извън на рамките на Европейския съюз можем да прилагаме а, този елемент на смъртното наказание например, предоставяйки помощ за борба с наркотрафика. Второто, което мисля, че си струва да се спомене, и тъй като има ръководител на проекта, който в момента се изпълнява, това е проект за една за борба, а за намаляване а, на отрицателните а, влияния, свързани с твърде драстичните мерки при наказване на а, наркотрафика. Днес и утре имаме годишна а, консултация между нас и а, о, ОИСР в Виена, така че там ще имам шанс точно да упомена и тази ваша загризеност и да предложа някои от вашите идеи. Благодаря, госпожа Арнот. Това наистина много стимулиращо звучи. тъй като разбрах от вас, че ръководител на проекта е тук. Може ли да помоля да вземе думата и да ни представи проекта за няколко минути? Да, благодаря много, наистина благодаря. Тък му започнахме дискусии с Европейската комисия по отношение установеното от нашия доклад и представихме своите предложения, комисията беше много отзивчива. Разбира се, проблема, който установихме е, че а, много а, програми за контрол върху наркотиците се създават и така просто заради самите програми. А, и с това не помагат намаляване броя на хората, които са арестувани а, във връзка с притежаването на малко количество а, наркотики или пък разпространението на наркотиците като такива програмите, които се прилагат от ООН в борбата с престъпността, свързана с наркотиците, е нещо, което означава поне за нас, че е добре да видим по време на целия, целия период на съществуване на такива програми и проекти какъв ефект се постига. Освен това, институциите също а, и дър, на държавите донори е също много важно да следят през целия а, период на съществуване на програми и проекти от този характер какво се случва с средствата, които те постигат. Да, благодаря за представането на вашата фундация и връзката с смъртното наказание на вашата работа. А накрая, като заключение, бих искала да спомена, че е добре, че а, все по-висока е степента на а, сътрудничество и а, координиране а, в нашата борба с а, прилагането на смъртното наказание, а, както стана ясно от всички, които а, взеха участие в а, семинара, на нашето изслушване. Накрая господин Клайв Стафърд Смит сложно име, е, съжалявам, че малко го обърках, ще представи този аспект, а именно какво може Европейския съюз да направи повече, за да отърве граждани на Европейския съюз от а, очакващо ги смъртно наказание в други части на света. И така, моето предложение за останалата част на времето ни до 12.30 е а, да поздравим с добре дошъл а, нашия гост от Иран. И около 11.30 ние ще можем да минем към следващата точка, а именно мнението на нашата подкомисия по регламента за Фронтекс във връзка, разбира се, с а, правата на човека. Мохамед Мустафай е, е, е адвокат на Сакинех Мохамади Аштияни. Едва ли трябва да ви губа времето да обяснявам коя е Сакине е, Мохамади Аштияни, осъдена на смърт ам, чрез а, е, а, е, убийство с камъни, кое, която присъда под натиска а, на а, световната общественост бе се заменена с а, наказание а, с 92 къмшични удара. Бих искал да припомня думите на председателя Бузик. Нашата загриженост във връзка с тази ситуация с госпожа Сакинех Аштияни наистина се задълбочи още повече, когато в световен мащаб тя беше тази ситуация беше отречена и критикувана. Преди два дни получихме информация, че сина на а, госпожа Сакине и а, нейния, а, неговия адвокат са били арестувани. Искам а, да спомена, че това е добре известен а, адвокат в а, сферата на правата на човека в Иран и най-вече Мохамед Мустафа имам предвид и най-вече в сферата на защита правата на непълнолетните а, осъдени на смърт. От правна гледна точка ще чуем и силата на религиозните водачи спрямо слабостта на съдебната система в Иран при такива случаи и това какво могат да поискат фамилиите, семействата, дори те могат да поискат а, смъртно за наказание за някои от членовете на своето семейство, при дадени обстоятелства, дори да не е предвидено такова. А, господин Мастафай, ние наистина се чувстваме а, много а, уважение от вашето присъствие и щастливи, че можем да чуем а, отвътре как стоят нещата през гледната точка на един изявен адвокат. Благодаря много за възможността да изложа някои от проблемите, свързани с зачитането на човешките права в Иран. Както знаете, един най-големите проблеми, с които се сблъсква днешния свят, е проблема на зачитането и потъпването на човешките права. Проблем много важен във всички страни, защото в крайна сметка третото хилядолетие трябва да бъде хилядолетието на човешките права на... и потъпването на свобода, на сигурност, са само едни аспекти от цялостното незачитане на, на човешките права, които водат до дикта, диктаторски режими, фундаментализм, след това наказания над обикновени граждани, чрез убиване, убиване чрез скамани, изпълнение на смъртни присъди над малолетни, резане на, на крака и ръце. Вчера в един от регионите на Иран един журналист, на един журналист бяха отрезани двете ръце. Е, също така преследване на професори, журналисти, всички от тези, които по някакъв начин повдигат глас срещу политическата власт, тези, които не бяха съгласни с резултатите от изборите, дискриминации спрямо жените, малцинствата, етническите малцинства – Знаете ли, в Иран все още част от жените и децата са роби. Те могат да бъдат изтезавани, измъчвани и правозащитниците са обекта на натиска. Унези, които се опитват да обучат общественото мнение – Практикува се цензура, цензура на медиите, цензура на а, средствата за комуникация. така че човешките права се потъпкват ежедневно. Затова днес е много важно да превърнеме борбата срещу, за премахване на смъртното наказание в приоритет. Не може да, да позволяваме на страни като Иран да използват претексти и чрез закони, прияти от парламента или изтъквайки шарията, да потъпват човешките права на обикновените граждани. Има от, от една страна проблеми с вътрешните закони, второ а, при прилагането и изпълнението на тези закони. западните държави могат да играят важна роля за разпространяване идеите за спазване на човешките права и мисля, че тяхно задължение е да направят всичко възможно да а, се прекрати потъпкването на човешките права в а, моята страна. не само западните страни, не всички е, държави, къд, демократични държави, където се зачитат човешките права, трябва да работят заедно, за да помогнат е, на правозащитниците в е, е страните, където това не се прави. Аз мисля, че че човешките права са нещо много по-важно, отколкото проблемите, свързани с ядрените програми, които изпълнява е, Иран, защото човешките права засякат всеки отделен граждани. Е, незачитане на правата на своите граждани значи незачитане на другите държави. И ако няма човешки права, ако не се зачитат човешките права, могат да може да се използват и е, репресивни средства, военните и тогава може по принцип да се извършат престъпления спрямо човечеството. За това Европейския съюз трябва да направи всичко поможно, за да помогне на иранския народ да има достъп до интернет, да се а, е, а, е, прекрати цензурата спрямо информацията, която получаваме от е, сателити. Аз като дисидент, който живее извън страната. Ви призовавам е, да приемате онези иранци, които търсят убежище във вашите страни. Те са дошли в е, ваша, във вашите страни, за да намерят убежище, така че много ви моля, е, закриляйте ги. организирайте мисии, които да делегации, които да отиват във ваше, в, е, в, в, в Иран и които да събират информация. Като Ахманеджад каза, че иска подобно нещо да се направи за атентатите от 11 септември. Виждате какво прави Ахмадина Джад в Ливан. Той даде 450 милиона на ливанското правителство, за да го подкрепи това правителство. Благодаря ви много за вниманието. Благодаря, господин Мустафай, за вашето изказване и наистина ще се върнем към вашата идея Европейския съюз и Европейския парламент да изпрати делегация, която да а, събере информация за случващото се във вашата страна. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, а, Мохамед, за а, силната реч, която чухме току-що. Бих искал да попитам няколко неща още какво може да направи света, за да помогне на хората а, на Иран. А, Обама посочи 8 лица, а, които бяха така определени или извадени от многото а, за работа във връзка с правата на човека. Каква е, е ролята на Турция, която а, виждате? Иран има силна връзка с Турция. Бих искала да чуя каква е е, оценката на народа на Иран за тази е, връзка с е, Турция. А, смятате ли, че ще бъде полезно а, градове, убежища да бъдат напълно разгърнати на територията на Европейския съюз, за да вършат те своята работа. Още един въпрос а, доколко добре работи а, Върховния комисар за бежанците на а, във връзка с а, вашите а, сънародници, които отиват в Турция. Имам и още няколко въпроса, но ще спра тук. Да, благодаря, госпожо Шапан, за а, това, което зададахте. става Искам да спомена, че ще има среща специално за а, този град а, обежище, а, за един от тези градове обежище и да видим как Европарламента може да постигне нещо по този въпрос. Да, благодаря. Ще а, огранича въпросите си само за смъртното наказание и другите са много а, необходими, но ще спра тук проекто закон в иранския парламент беше предложен през 2003 година още за забрана на наказанието убиване чрез хвърляне на камъни. Но това още не е направено, защото знам, че има членове на иранския парламент, които са много близко, за да не кажа съвсем като а, националната гвардия и те блокират такова едно решение. бих искала повече информация, ако имате за това. Да, и една мисия на Европейския парламент а, е, е, или на Европейския съюз а, е, за установяване на фактите в Иран. Да, така е. Идеята е чудесна, но ООН е създаде, формира една такава група, обаче нито един, доколкото си спомням, от членовете не получи виза от иранското правителство, за да влезе в на иранска територия. Да, има, разбира се, и елемента на това, че примерно отказва се а, визита в а, Иран, докато не бъде освободена а, госпожа Шани, обаче да се концентрираме само в едно име не е а, хубаво. А, има толкова много осъдени на смърт че може да се направи още повече. Ще имаме вече новини, е, е, Euronews ще имаме на фарси. Ще бъде много полезно, сигурна съм, за да а, бъдат показани серии от документални филми, кратки филми, които ще покажат дебата в световен мащаб срещу смъртното наказание чрез убиване с камъни и така нататък. Да, мисля, че господин Бозини иска думата. Да, заповядайте. Благодаря много. На първо място, благодаря ви, че ни кани, поканихте и за добрите думи а, от страна на госпожа Лахмилър. А, бих искал да започна с това. Euronews на Фарси ще започнат да се излъчват след няколко дни. И за нас това е нещо много важно, една стъпка напред, защото вярваме, че е изключително важно да се разширят възможностите а, за иранските зрители да получат информация относно това какво става в, извън тяхната страна, в широкия свят. Тези програми ще започ... започнат или в края на този месец, или началото на ноември. Важно е да се почетаят, според мен, две неща. Първо, че това не е чисто нов а, телевизионен канал. Не, това си има такъв а, канал Евронюс, просто ще се добави и фарси към а, другите, като арабски, руски, турски. Второто. Искаме да подпомагаме, създавайки тази нова версия на Евронюс, а, усилията за достигане а, до а, персийската диаспора по света. Разбира се, че в Иран живеят най-много, но на, около Иран и наблизо си има и по цял свят също така си има доста големи общности а, персийски. Знаем, че Евронюс има флота от сателити, които трябва и могат да се ползват за разпространяване на а, и излъчване на а, предавания. Съжалявам, че закъснях малко, но във връзка с думите на господин Мостафай, какво можем да направим? можем да се опитваме да използваме всички дипломатически канали, за да а, а, предадем съвсем ясните и недвусмислени послания на Европейския съюз. И на второ място, иранското правителство, е, иранските власти трябва да а, започнат да спазват международните си а, ангажименти, а, които проистичат от това, че Иран е страна по поредица от изключително основни международни документи, касаещи правата на човека. Ние просто непрекъснато трябва да а, напомняме на Иран. А, а, за тези негови задължения. Ние не искаме да излиза, че се намесваме във вътрешните дела на иранската държава, но това просто е нещо, което е поето като ангажимент под свободната воля на иранците. Никой не ги е карал на сила, те са ги подписали, ние просто трябва да ги молим съвсем регулярно да изпълняват тези свои задължения. Госпожа Катрин Аштън вече поне 10 пъти направи изявление по, то, по тези въпроси. И в Техеран, и в Брюксел доста смислени дискусии бяха проведени при, привличайки вниманието на иранските власти към отделни случаи или пък към ситуацията като цяло. Да, много е интересно. Тези препратки към интернет, сателитните а, в, телевизии и така нататък. А, съвета, а, комисията, държавите членки, експерти от частния бизнес а, се така коментират и се разменят много активно идеи за това как може да се разпространява още повече информация. Благодаря ви, господин Босини, за изнесената информация. Виждам, че през службата на парламента ще трябва а, да, така съвсем откровено да си поговори с Евронюс за да се види какво може да се направи, защото това е една многоязична програма и тя е много добър инструмент, който може да се използва. И на още нещо, господин Босини, ще получите а, писмен въпрос от страна на господа Шарки, а, госпожа Шаркин и от мен във връзка с телекомуникационните компании и а, техните стандарти а, при а, изнасяне, при експорт на а, апаратура, която може да бъде използвана за проследяване на хора в държави като Иран. И последната част на нашата дискусия ще продължи с заместник председателя. Бих искал да, да ви благодаря за вашето присъствие и бих искал да споделя някои мнения и да ви задам един въпрос. Иран е страна, където човешките права се потъпкват ежедневно и със съжаление това се прави и демонстративно. Ето, един пример, начин, начина по който се изпълняват смъртните присъди или отношението към опозиционните партии след последните избори. Мисля, че не можем да сравняваме Иран с други страни. Не, не можем, разбира се, да, да сравняваме Иран с Северна Корея, която е абсолютно затворена страна защото на последните избори в Иран имаше няколко кандидати и политическата опозиция беше много активна и то така в разгърнати мащаби. Но въпросът ми е следния. Как а, оценявате тенденциите, развитието на нещата в момента? Аз Мисля, че е хубаво да видим как днешните събития ще се отразят на бъдещето. Разбира се, вие познавате Иран много по-добре от мен. Смятате ли, че след презид... през президентските избори, където настъпи така едно доста голямо сътресение, а... властите зачитат повече е, политичес... Е, човешките права или поради активността на опозицията, реакцията на властта е много по- е, безмилостна. Дали местните органи на властта по някакъв начин измениха начина си на виждане и на действие спрямо обикновените граждани? خواستم خیلی ممنون و تشکر میکنم از توجه Още веднъж ви благодаря. Благодаря, че отделяте време за тези проблеми. Бих искал да благодаря на всички унези, които поставиха проблеми, свързани пряко с ежедневието на Иран. След президентските избори по призив на опозиционните сили милиони хора излезаха на улицата, за да демонстрират своето насъгласие. Но за разлика от други страни, а, голяма част от приходите идват от суровини, от природни богатства и правителството разполага със средства и може да реагира срещу опозицията. То получава приходи, с които може да наема допълнително полицаи Така че всъщност природните ресурси се използват за назначаване на допълнителни репресивни органи. Господин, какво, на, какво направи господин Обама? Санкции срещу 8 лица, които са на практика основните нарушители на човешките права. Да, това има наистина положителни последици за иранското общество и мисля, че биха могли да се предприемат подобни стъпки и спрямо а, други лица, които, за които се знае, че потъпват а, човешките права. Много конвенции бяха приети и подписани от Иран, включително и за правата на децата. Но въпреки, че Конвенцията за правата на децата е подписана от Иран, продължават малолетни да бъдат екзекутирани. Така че миналата година се предвиди и изпълнение на смъртна наказание срещу а, нарушители в кавички на е, интернет нарушители, които създават опозиционни блогове. Така че ние никога не, никога не сме били свидетели на политически санкции срещу Иран. Защо е, иранските власти могат е, да е, да спрат е, опозицион членове на опозиционните партии, да правозащитници, да пътуват в чужбина, да протестират. Защото продължават търговските връзки с нашата страна, така че нещата трябва да се разгледат и в тази оптика. Е, интересите не трябва да. Економическите интереси не трябва да вземат превес над е, защитата на човешките права. Разбира се, някои казват, че не трябва да има намеса във вътрешните работи на Иран, но в крайна сметка света е едно глобално село, така че е, и Северна Корея има нужда от подкрепа, и китайския народ има нужда от подкрепа и помощ. Така че е, човешките права трябва да бъдат приоритет. И тогава мисля, че могат да се намерят съответните решения, съответните уместни механизми за намеса, за насърчаване и зачитането на човешките права и в моята страна. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Мустафей. Ще продължат контактите между вас и членовете на Европейския парламент и за бъдеще. Мисля, че наистина трябва да разгледаме и проблема свързан с ограничаването на пътуванията, ограничаването. Благодаря, че ни припомнихте и това. И сега трябва да разгледаме регламента за Фронтекс тъй като се предвижда изменение в регламента на съвен, за съвета. А ФЕТА представи своята позиция, ни а, представи своето установище. На 1 декември ще се гласува в Афета. Нашия докладчик е госпожа Локбилер. И аз искам само да ви припомна сроковете. Значи днес ще разгледаме проекто становището на госпожа Локбилер. Е, в срока за внасене на изменения е 27 октомври 12 часа на 29 е, ноември ще има второ обсъждане в е, рамките на подкомисията и ще разгледаме измененията и, ще и на 1 декември пък ще се гласува в АФЕТ. А след това е, комисията Либе, която е водеща по този доклад, ще гласува на 9 декември. А сега нека да ви представя нашите гости, които ще коментират а, Никола Беже, който е директор на бюрото на Amnesty International, господин Стефан Кеслер, който е, е <coughs> работи в Езуитската европейска служба за бежанци, и госпожа Мадлен Гарлик от бюрото на е, ВКБ ООН в Брюсел. Брюксел. Както и господин Ричард Харис Мампърт от Фронтекс. Сега бих изпомоля госпожа Локбилер да представи своя проект, своето проекто становище. Благодаря ви. написан с обяснителна бележка и изменения, искам да очертая различните предложения. Нашата подкомисия за правата на човека се съсредоточава върху правната рамка за дейността на Frontex, зачитането на човешките права при осъществяване на своята де... дейност – в предложението на комисията, комисията се споменава факта, че Фронтек трябва да изпълнява дейността си, зачитайки основните човешки права и това е положително. Защото сме, знаем какви ужасни картини на нарушаване на човешките права сме виждали на, по границите на Европейския съюз. Това разбира се не винаги е свързано с фронтекста, но именно за това, когато става въпрос за по общите рамки на политиката на Европейския съюз в областта на миграцията и даването на убежище, е, е, трябва да отчитаме това. Аз съм участвала в различни Имаше едно изслушване на Комисията по гражданските свободи в Варшава, където има център на Фронтекст. Там бях повдигнати редица проблеми, свързани с човешките права, а именно връзките между служителите на Фронтекст и националните служители по границата. Е, ще има ли само единствена гранична полиция е, в европейски мащаб? Ще се запазят ли националните? в кое ще кое ще от компетенция на Frontex, кое не е, е, беше увеличен бюджета на Frontex. Във Варшава заявих, че е необходимо да се гарантира по-голяма прозрачност на, все, на, на всеки един етап. И е, това трябва а, е, скоро условието Фронтекс да се отчита за своята дейност да стане задължително. Това е колкото до изложението на мотивите. Комисията предлага нещо отлично. А именно тази клауза да се извършва дейността, са, зачитайки основните човешки права. Знаем, че с Лисабонския договор се създава нова правна рамка. Първомощите на Европейския парламент се разширяват. И ние редовно ще трябва да се занимаваме и с проблемите, свързани с дейността на Фронтекс. Има още е, един мандат, който се разширява и трябва да преценим дали Фронтекс да работи в този разширен мандат, зачитайки основните човешки права и всички е, условия в новия мандат. Тук става въпрос не само за някои най-общи критерии, а и за точни е, условия за гарантиране на човешките права. Тази идея е прокарана през цялото предложение. Исках също да спомена, че има е, едни доста сложни въпроси, свързани с правовата държава. Например, спасяването в море на какво правно основание се осъществява това. Ние в, в, в, в, в групата на зелени, на среща с правни експерти задавахме този въпрос и въпреки всичко никой не даде еднозначен отговор. И Комисията по гражданските свободи ще се занимае с този аспект на проблема. Ние направихме редица конкретни предложения и поискахме да се уточнят какви ще бъдат конкретните дейности в агенцията. Вече в, през 2008 година беше поискана независима оценка, нямаше е, реакция, сега вече се въвежда задължително условие за независима оценка, която да се е, прави редовно и която, в която да участват е, агенциите за защита на човешките права, правителствени структури, както и неправителствени организации, които имат специален и богат опит на терена. За извършване на оценките се предлага един 5 годишен график. Аз предлагам от отчетите до оценките да се извършват годишно, защото ако има годишен отчет, ако, ако отчетите се изготвят на годишна основа, може би оценките да, да се правят и на по-кратък период. Оценката не трябва да обхваща само ситуацията с човешките права. Ние искаме просто точно да се спазва хартата за основните права и в оценката трябва да се казва какво е направено в това отношение. Необходим е също така контрол, наблюдение на изпълнението на задължението от страна на Frontex. за да се прецени дали постига целите си и дали на практика е, търси тяхното постигане в ежедневието. По отношение на сътрудничество с Върховния комисариат на ОНЕ за бежанците, е, той трябва да може да участва и да има пряк поглед по отношение на всички действия в областта на даването на обежище, както и е, върху всички инциденти. Мисля, че това е <clears throat> добър подход. И да има отговорно наблюдение на случаите, в които евентуално се нарушават човешките права. Има и друго предложение за организиране на редовни курсове за подготовка за служителите на Фронтекс съвместно с представители на Агенция за човешки права. Но аз мятам, че в разработването и съществяването на тези програми за подготовка трябва да се включат и представители на гражданското общество. Предлагам да има един така екип от експерти, към които да може да се обръщаме. Експерти, които познават в тънкости правните аспекти на бежището, положението на най- хората в най-неблагоприятни при най-неблагоприятни условия и които по този начин ще допълват дейността на Фронтекс. Няма да навлизам в подробности, има експерти тук, които ще отговорят на конкретните въпроси. Много се радвам на подробните предложения, които бяха дадени на парламента. Не съм а, чула реакцията на комисията Либе за измененията. Мисля, че и те смятат, че правото на парламента да бъде информиран трябва да бъде разширено, защото ние се нуждаем от повече и съществена информация. Предвижда се контакт между комисията Либи, отговарящи защитата на данните. Не знам докъде са стигнали, какви са резултатите. Мисля, че идеята е добра. Трябва на всяка цена Frontex да разви, работи собствена политика по отношение на данните. Доста се изненадах от това, което се прави с данните за лицата, които биват връщани до, до границата. Но наистина, ако няма някаква точна правна а, рамка е трудно да се вземат решения, но разбира се, трябва да се спазва картата за човешките права. Това е всичко за момент. Благодаря, госпожа Лохбилар, за това, че показа, че вече има така изградено добро отношение към предложеното и, и към <clears throat> измененията в регламента. Искам сега да поиск... да помоля господин Кацус да вземе думата. Благодаря ви, госпожо председател. За мен е удоволствие че мога да участвам в работата на подкомисията по правата на човека. Аз съм член на а, Комисията по външни работи и съм представител на Гърция, която е страна, през която влизат много иммигранти. 90% от от тези, които се опитват да се доберат до Европейския съюз, минават през Гърция. Това установихме в е, рамките на второто 6 месечие на 2009 година. За сега в момента обменяме първо, първ кръг, кръг, кръг мнения по изменението на Frontex. Frontex е, е агенция, която трябва да е, управлява границите, но трябва и да зачита човешките права. Според това предложение трябва да има по-добро, по-добра координация, по-добро сътрудничество между различните страни, които участват в мисиите на Фронтекс. Без същ, същевременно Фронтек да се превръща в един репресивен механизъм или полицейски такъв. А, Комисията в своето предложение постига един много деликатен баланс, един много положителен баланс между ефективността от една страна и, справо, и правосъдието от друга страна. Ние трябва по всякакъв начин да се опитаме да запазиме този чувствителен и тъй крехък баланс. В доклада на нашата колега има много положителни аспекти и аз се поздравявам за това, но в някои случаи нейното предложение струва ми се може да наруши това крехко равновесие, за което споменах. А, като, например, предложението, свързано с, това Фронтекс да разглежда проблеми, които не са в нейни правомощия, като например проблемите свързани с, с убежището или някои предложения, които само усложняват установените процедури за контрол и оценка. В предложенията на нашата колега се изискват неща, които не са залегнали в регламента. В предложението на комисията се е очертана правната рамка, целите, мисията на Фронтекс, по-доброто обучение на персонала, възможността за допълнителен контрол, прозрачност, редовна оценка на дейностите, както се предвижда и код на деонтологията при случаите на репатриране на емигранти. Както казах, постигнахме един, едно крехко равновесие, един баланс. Ние сме готови да обсъдиме предложението на госпожа Локбилер, да си сътрудничим с нея, но нека не забравяме и проблемите, които току-що споменаха. Аз не искам да забавям цялостната дискусия по регламента Frontex, но според мене един от най-важните проблеми е, че в сътрудничеството между Фронтекс и държавите членки, за да се прекрати дадена операция, трябва да се проведат консултации между Фронтекс и държавата членка, където тази операция се провежда. Това е съвсем естествено. Разбира се, че трябва да има диалог, консултации, и съвместно вземане на решения от една страна Фронтекс, от друга страна държавата членка, в която се провежда операцията. Ако искаме също да участва и представител на трета държава членка в подобна операция. Сега, не знам дали в момента а, имаме точна оценка на ресурсите и съоръженията, с които разполагат отделните държави за управление на границите. Държавите членки готови ли са да приемат един контрол или е, а, една проверка от страна на Фронтекс? Защото става дума за суверенитет на държавите членки. В предложението на комисията има и доста неясноти, свързани с е, грани, на независими гранични постове. Какво точно има предвид независими гранични служители? Какво точно им се има предвид? Така че още веднъж поздравявам нашата докладчика, докладчица за тежката работа, която ще трябва да извърши. А сега ще помоля. Нека да взема, да дам възможност сега на нашите гости. А, за съжаление, пак мога да им предложа само ограничено време и затова ще ги помоля да бъдат много кратки и концентрирани. Ще имаме възможности за реакция, разбира се. От Амнести. Благодаря, госпожо председател, че ни дадохте възможност а, да се изкажем по този изключително важен регламент. Ние имаме един много подробен материал, който е а, в наличност в залата и можете да го използвате за повече информация. Искам да благодаря за всичко това, което беше направено от докладчиците и е, като цяло основните неща, които исках да засегна, вече бяха отбелязани подобаващо. Има два-три много-много положителни момента. Едното е за правната рамка, именно, че Фронтекс е, е ам, ръководен от Шенгенския граничен кодекс – недискриминационен подход, право на убежище и поредица от други. Освен това, съвместните операции по връщане, това също а, е добре, че е отбелязано и факта също, че има някои а, не съвсем хуманни методи, които се използват при а, то, тези операции. Това са много добри стъпки в най-правилната възможна посока. Но нека да покажа и четирите категории, а, които са негативни. Продължава да е съвсем неясно какво трябва да направят държавите членки, а за да а, задоволят изиск... новите изисквания, които се включват а, в а, документа, в новите пр... а, предложения е, след това е, неяснота по отношение задълженията на държавите членки е, да се предоставят а, възможности за медицинско обслужване и предоставяне на обежище а, на а, тези, които потърсят такова. Освен това искам да спомена, а, че в текстовете няма никъде отразено а, повишената роля на Европейския парламент на базата на Лисабонският договор. Няма и роля на, на гражданското общество и независими наблюдатели на работата на Фронтекс. Няма освен това и никаква информация за това, че трябва да се оповестява част от програмата, работната програма на Frontex. Ето защо няма и никакви текстове, които биха могли малко да намалят непрозрачността в работата на Frontex. Няма а, не, има всъщност, извинете, един механизъм за а, информиране, за подаване на сигнал в случай на инциденти, но това не е направено в подробности. И на трето място сътрудничество с трети страни, това се подчертава, но няма подробностите, няма прецизиране на мерки, които биха а, ни дали възможност да сме сигурни, че няма нарушаване на основните права на човека. По отношение на съвместните операции за връщане, има голямо увеличение а, 500% на финансирането, което е много добре. Но има и някои неща, които трябва да се допълнат, за да стане още по-конструктивен е, да, този текст. Трябва да има предвиден мониторинг тъй като тези съвместни операции а, е, означават участие на няколко държави а, членки, то трябва да бъдат отделени а, държавите, които извършват а, съвместната операция от тези, които ще ги наблюдават. Да, а, трябва да има механизми също така и за суспендиране на някои решения, които вече са взети, било то от а, институция, от Фронтекс или от трета държава. Благодаря. Благодаря. Сега господин Кеснер има думата за няколко минути. Благодаря. Благодаря много. Госп... Госпожо председател, дами и господа, аз представяме на католическа организация, чиято мисия е да подпомага на бежанците от целия свят. Бих иска да направя някои кратки коментари по проблема, който обсъждате. Секретарията ме помоли да бъда кратък, така че ще се опитам да не навлизам в подробности но бих искал да коментирам някои аспекти, залегнали в текста на госпожа Лок Билер. Основните права залегнали в европейското законодателство, принуждават и задължават всички институции да а, зачитат човешките права. Мис... Тази сутрин чухме какви могат какви могат да бъдат причините хората да бягат от собствените си страни, е, дали е, отношението към изконните племена, дали налагането на смъртна присъда. Този тези, които бягат от потъпване на човешките права, трябва да получават закрила. Бих искал да ви да привлеча вниманието и върху положението с човешките права в страни като Марокко, е, Либия, Знаеме какво е положението там, защото ние работиме с тези хора, знаеме за отделни случаи, които казват дори някои от беж... тези хора, които са беженци от тези страни, които дори да не са беженци по силата на разпоредбите на, Виш, на Върховния комисариат, те пак се нуждаят от международна закрила. Защото те в никакъв случай не могат да се върнат в страната, от която са тръгнали. Страната на происхода. Затова е трябва непременно да се обърне внимание на положението в страните на транзит. Затова ние приветстваме измененията а, и предложени от госпожа Л. Лок които са насочени към анализ на риска и анализ на положението в страните на происход. Нуждата от закрила е една от важните аспекти от дейността на Фронтекс. Госпожа Локбил предлага да се засили капацитета на агенцията. за закрилата на граждани, които търсят обече. Бих искал да подчертая, че експертите на агенцията ще играят важна роля. Първо в съвместните операции, второ в наблюдението на, справ, на прилагането на а, правилата. Ние приветстваме а, предложенията. Но бихме искали думата убежище да бъде е, заместена с е, понятието е, международна закрила защото мисля, че това понятие по-добре отразява положението. и. Е, приветстваме и желанието да бъде по-ясен целият процес на докладване и на отчетност. Но какви трябва да бъдат, какви трябва да бъдат критериите за надежност на информацията по съобщаване на инциденти. Кой може да докаже, че примерно дадено твърдение е вярно или не е вярно и по какви критерии ще става това? проблема свързан с а, мониторинга над а, връщането на емигранти. Трябва обаче, както предлага докладчика, да има независим мониторинг, т.е. мониторинг, който да е независим от властите на държавите членки. Защото иначе ще има конфликт на интереси. Това бяха моите кратки коментари по въпроса. Ако имате нужда от нещо, допълнителна информация, ще я дам. А сега давам думата на госпожа Мадлин Гарлик от бюрото на Висшия комисариат в Брюксел. Благодаря много, госпожо председател. Бюрото на Върховния комисар за беженците в ООН се занимава с управлението на съвместните усилия на Върховния комисар и освен това на Европейския съюз в пълно съответствие с изискванията на регламентите. Разбира се, имаме поредица от предложения, които касаят фронт, промените в Фронтекс и съответно пряко се отнасят и до безънчите, до търсещите обежище и до мнозина други, които влизат в, в Европейския съюз. Разбира се, всичко това трябва да бъде абсолютно напълно съответстващо с основните права. Разбира се, Върховният комисар приветства предложението за ревизиране на регламента по отношение повишаване на защитите, които се предоставят на хората търсещо убежище. Например, допълнително засилване на правната служба а, на Фронтекс. Освен това, предложението за допълнително обучение на екипите, личния състав на Фронтекс, работещ по границите на, на, на място. Разбира се, има поредица от задължения, които то проистичат от международните документи, свързани с отношението и работата с всички пресичащи границата, търсещи убежище. Разбира се, много важно е да бъдат обучени не само тези, които на, по границите, външните граници на Европейския съюз се занимават с въпроса на беженците, но също така и на капитаните на морските съдове, които също могат да имат а, работа или да се докоснат до този проблем. Ето защо е много важно дефинирането на правната рамка, за да са съвършенно ясни правните а, задължения. Освен това, изключително важна е необходимостта от практически насоки. Оперативното планиране, например, на всички Frontex операции, които имат нужда от координация за да се внесе допълнителна правна яснота и приморските операции на Фронтекс. Предстоящия кодекс на поведение и са много е много добре, обаче трябва да бъдат и по-нататък прилагани положителните практики в други сфери и части от работата на Фронтекс. Разбира се, че има поредица от предизвикателства, които се признават от Върховния комисар но смята, че спазването на права, основните права върват ръка за ръка и укрепват и подобряват всъщност работата по границите на Фронтекс персонала заедно с работата по задоволяване нуждите на хората търсещи убежище. Целият персонал, който работи оперативно а, за из, а, реализацията на отделните съвместни операции трябва да бъде смятан а, за, под, а, за един партньор, а, а не а, а, за критикуван участник от страна на Върховния комисар. Предложението на комисията предполага а това, че при съвместните операции Frontex заедно с а, съответните органи в държавите членки ще а, съвместно ще управлява съвместните операции, което се приветства от Върховния комисар конкретното включване на фундаменталните права и защитата на правата на човека при докладването на инциденти също се приветства от Върховния комисар. И в крайна сметка бих искал да, бих искал да подчертая, че фундаменталните права от гледна точка на убежището може да спечелят много, ако наистина правната рамка бъде така допълнително а, изяснена, а, но това не изключва и случаите на адхок решения, които могат а, да помогнат а, в динамичната ситуация. А, всичко това а, е, може, ако бъде приложено в работата на Фронтекс, за да може неговата работа да бъде добре комбинирана с защитата на фундаменталните права. Върховният комисар а, беше ми току-що казано, че говорите твърде бързо и на второ място а, твърде а, дълго вече. Добре, ще приключа тогава, а, за да позволя на останалите да участват в дискусията. Що се отнася до е, спазването на права, е, основните е, права на човека, Върховният комисар за беженците на ООН е готов да продължи да подпомага всички такива инициативи и нашата съвместна работа, когато се отнася до обежището и беженците. Благодаря. Аз също би трябвало да говоря по-бавничко, като че ли казва председателката. Сега ще дадем думата много набързо на комисията. Господин Нилсън. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря за възможността да участвам в дебата укрепването на аспектите, свързани с основните права в регламента на Фронтекс е една, един от приоритетите на комисията. Радвам се, че има положителна оценка на тези наши предложения. Само няколко думи, за да кажа каква е перспективата за бъдещата роля на Фронтекс. Държавите членки прилагат законодателството на Европейския съюз и хартата за фундаментални права всеки, е, от всеки ден. Около 900 милиона са хората, които всяка година прекусяват границите на Европейския съюз. Така че дейностите на Фронтекс са много ограничени в цял, целият този поток. Фронтекс не участва в управление на целите, граници и непрекъснато. Ние бихме искали ролята на Фронтекс да се разширява, но тя в крайна сметка е доста ограничена. Това Искам само искам да припомня, че независимо от присъствието или отсъствието или участието или неучастието на Фронтекс се прилага се една и съща правна рамка. И дали, дали, са, дали се прилагат фундаменталните права, въпросът въобще не се, не се поставя. Въпросът е дали правилно се прилагат. независимо дали Фронтекс участва и не участва. Фронтекс трябва да, да поеме своята отговорност на агенция на институциите на Европейския съюз, която има за цел да бди над прилагането на, при, на принципите и законите във всички операции, които провежда, но тя не може да бъде отговорна за начина по който държавите членки прилагат стандартите. Каква точно е ролята на Фронтекс? В... И как за да укрепиме Фронтекс. Фронтекс трябва да продължи да бъде агенция, която да координира дейностите, а не агенция, която да взима решения. Примерно дали дадено лице може да получи убежище или е бежанец. Това е работа на държавите членки. които са отговорни за прилагането на европейските закони. Това не е работа на Фронтекс. Въпреки това обаче ролята на Фронтекс е много важна и за да кажа няколко думи за повдигнатите въпроси. Системата за отчитане и съобщаване на инцидентите, това е това е една от а, едно от задълженията на Фронтекс в момента има а, дело в а, Европейския съд. Фронтекс може да прекрати операция, ако установи, че има нарушаване на човешките права. А, осигурява а, условията, а, при които се, се задържат лицата в фазата преди отпращането им. И още няколко думи, свързани с личните данни. В момента а, а, Frontex обработва данни. В момента тези начина по който се обработват тези ден, данни се му а, контролира от Агенцията за опазване на личните данни. Що се относя до новата служба за подкрепа на бежанците, нещата трябва да бъдат много ясни. Трябва да има тясно сътрудничество между тези две единици, между тези ор- органи. Аз бих искал и а, и реше, е, тази служба да, да подпомага Фронтекс в нейните операции а що се отнася до проблема, свързан с мониторинга на съвместните операции, е, там предвижда се участието на наблюдатели в съвместните а, е, операции на представители на организации, включително и на Висшия комисатариат. Благодаря ви. И сега ще дам думата на представителя на Фронтекс. Uh, благодаря ви много, госпожо председател. Искам да благодаря за поканата, която ни дадохте, защото това е една възможност за Фронтекс да поговори пред уважаемата аудитория. Няма кой знае какво да допълна към това, което господин Ясен, мой колега от комисията, току-що кажа. Може би само да ви дам малко повече вътрешна информация, така да се каже как Фронтекс спазва а, основните права в дейността си. Първо, съгласен съм с а, думите на госпожа Лохбила, а, защото защото наистина Фронтекс трябва да уважава и спазва ценностите и правилата на Европейския съюз. Аз мисля, че Фронтекс не е политически орган. Така че неговите дейности трябва да бъдат а, а, така поставени в руслото на нашите а, дейности а, на сътрудничество в а, областта на сътрудничеството. А изключително важно е, че ние не сме сами в тази работа. Ние се опитваме да получим максимум от една страна подкрепата на нашите стратегически партньори, като Върховния комисар за бежанците и а, други, но също в същото време а, да накараме държавите членки да се ангажират напълно с а, нашата стратегия, за да можем да прилагаме и а, основните а, права изцяло а, в а, нашата работа. А, липсата на отчетност или прозрачност бяха споменати, а защото а, но нашето намерение е да създадем един а, орган от съветници, които да представляват гражданското общество и са в същото време експерти в нашата повече или по-малко специфична сфера на работа. Искам също така да ви кажа, че в нашия анализ на риска ние а, а, се опитваме да включим колкото се може повече информация по убежището също така анализа на риска искам да ви уверя, че представлява основата на всяка една операция, която ние инициираме. Ние работим в сътрудничество с Върховния комисар, който, по беженците, който ни осигуряват много ценна информация за търсещите обежище и държавите на происход на много от тези, които търсят обежище. В Стокхолмската програма а, са уточнени мащабите на сътрудничество. Имате минута и половина само, за съжаление, така че моля съобразете се. Добре, ще бъда много кратък тогава. Оперативния план на Фронтекс бъде в съответствие с международните и националните а, а, законодателства, но знаете, че при всяка съвместна а, операция, както беше споменато и от, до някъде и от а, гръцкият а, парламентарист, а, трябва да се, подпи, да се постига едно споразумение, едно координиране между отделните държави и членки. А, ние, когато обу... провеждаме различните форми на обучение, ние, разбира се, се стараем да обхванем а, огро... цели огромен брой от хора, които работят по външните граници на Европейския съюз. А, това е, разбира се, ситуация с много предизвикателства, защото от една страна трябва да се ангажираме а, с а, националните а, гранични власти и в същото време да а, поставяме сътрудничеството си с тях и между тях в руслото на а, спазването на правата на човека и всичко останало. Да, благодаря ви много за този компактен отговор и изявление. Е, сега давам думата на нашата докладчик. ви приветствам всичките бележки и мнения, които бяха направени. За съжаление нямаме време, а става дума за един много важен проблем, така че се нареш... надявам се, че всички наши е, изменения и предложения ще бъдат взети предвид от е, комисията АФЕТ. Аз прочетах предложенията на госпожа Локбилер в подробности. Тя е предложила 21 изменение и мога да кажа, че съм съгласен с 90% от вашите предложения, но не и с 100%. Бих искал обаче да а, поставя акцента на един проблем. Докъде може да се намесва Европейския парламент и докъде ние можем да контролираме дейностите на дадена агенция. Тук ми се струва, че малко отиваме малко далече. Нека да дам един а, класически пример. А, ето, цитирам измен, изменения 20. Аз смятам, че вашите намерения са абсолютно благородни, но че вие отивате малко по-далеч от е, необходимото. Аз не смятам, че парламента трябва да се занимава с, с всичките работни отношения между трети страни, между различните страни и така нататък. Защо? А, защото в крайна сметки, ако агенцията преговаря с 27 държави членки, като някои от тези е, отношения са съвсем, е, съвсем временни. Е, за какво е необходимо и ние да бъдем в течение на всичко, така че мисля, че госпожа Локбилер е права в 90% от случаите. Нейните изменения са добри, но а, за някои, в някои случаи просто е, прекалява манинко. Ето изменение 20. Е, мисля, че а, така бе изразено всеобща подкрепа за предложението на нашия докладчик. Чухме и мнението на Фронтекс. И в близките седмици всички ще имат възможности да внесат своите изменения. А може би сега с две думи, много накратко, докладчика да каже какви са неговите виждания. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на всички, които се изказаха и за всички конкретни предложения, които бяха формулирани и които ще взема под внимание. Благодаря на колегите, че ме похвалиха това не се дължи на моята на националност, просто си давам сметка, че има големи празнини, защото много неща на миналото не са съществували. В Фронтекс ми казаха, че не, е, дори още не работят е, в тази насока, но трябва да има някакъв план за действие, за да може системно да подходим към всички тези пропуски. Именно в подробностите се срещат трудностите. В парламент има една работна група, която се занимава с функционирането на агенциите, с контрола върху тяхната дейност, и участието на парламента. Готова съм да говоря да с колегите от комисията Либе е, всички проблеми. Мисля, че целите ни са общи. И трябва да се намери е, равновесие между сигурността и човек, човек, правата на човека. Аз мисля, не съм съгласна с един от колегите, които виждат противоречие. Ако всички действащи лица, агенциите и други зачитат човешките права, сигурността ще е по-голяма. Не виждам къде се крият опасенията. Напротив, ако не зачитаме човешките права, тогава ще е, имаме голям проблем с е, имиджа си. И ще ви дам един пример. Смята се, че след, е, е откакто функционира фронтекс, около 60 хиляди души са били спасени в морето. След преминаване на границите. Искам да разбера обаче какво е станало, как, исках да разбера какво е станало с тези хора и тогава ми беше отговорено, че това не засяга само Frontex и нямат информация за съдбата на тези хора, дали са били върнати обратно в изходните страни. Може ли да продължим на английски?